Yeah. Уважаеми колеги, добро утро. Продължаваме заседанието на нашата комисия с точка 7 от дневния ред. Време за въпроси относно прилагането на регламента РИЧ. РИЧ е голям пакет. Знаете, през последния мандат започна фазата на приложение на този пакет сред населението. Разбира се, възникват много въпроси във връзка с това и нашите колеги се възползваха от възможността да поставят на Европейската комисия редица въпроси във връзка с това. Добре дошъл сред нас на господин Хайнц Цурек, генерален директор предприятия в Европейската комисия. Добре е дошъл. И до него седи господин Бошат, който е директор по водите, химикалите и е, биотехнологиите. Добре е дошъл и на него. Възнамерявахме да разделим на три блока многото въпроси. Първия блок е регистрация регистрация, агенции и такси. Втория блок е списък за кандидатстване, приложения 14 и 13. Не знам дали за новите членове и за много от старите всичко това говори нещо, но ще видим. И трети блок нотификация на глоби, тестове с животни връзка с други законодателни актове и наноматериали. Мисля, че можем да оставим тези три блока така. Сега бих предложил господин Цурек и неговият колега да направят някакви встъпителни бележки. Господин Цурек. Vielen Dank, благодаря, господин председател, че ни давате възможност да ви информираме за етапа, до който е достигнало законодателството относно химикалите, обозначавано като РИЧ. Тук искам да кажа, че редица въпроси няма да могат да получат отговор от самата комисия, защото са извън нашата компетентност. Знаете, че РИЧ предвижда голяма мрежа и сложно сътрудничество между различни действащи лица, едно от които е комисията. На второ място искам да извиня отсъствието на Карл Фалтенберг, генерален директор на дирекция екология. Той се намира в Банкок на подготвителната конференция за конференцията по климатичните проблеми, промени в Копенхаген. Освен това, получих, предлагам, отговаряйки на въпросите, които вече получихме в писмен вид, да бъда малко по-изчерпателен, за да дам повече информация на онези членове на парламента, които все още не са били депутати, когато е приеман регламента РИЧ. Така те по-лесно ще се ориентират сред множеството области на регламента РИЧ. Ако нямате възражения, бих започнал с един съвсем кратък преглед, след което ще се спра на отделните въпроси, така както вие ги предлагате. Председателят, времето ни е до 11 часа, т.е. час и 15 минути. Ако успеем да се вместим в него, ще е чудесно. Но предлагам просто да започнете и да кажете докъде се е стигнало. Благодаря. За да бъде по-просто, ще е, говоря на лош английски, което е обичайният език за комисията. Аз е, за първ път се обръщам към вас в този етап на прилагането на регламента и мога да кажа, че това е един от най-амбициозните законодателни проекти, който бе е, прието при първото председателство на председателя на комисията Барозо и с него Европа е лидер в света в регулирането на работата с химикали. Рич има много цели, има цели да постигне високо ниво на защита на хората и околната среда, да насърчава альтернативни методи за тестване и да засилва конкурентоспособността и иновациите в химическата промишленост. Парламента игра ключова роля с това, че потърси баланс в регламента между аспектите на защита на човешкото здраве и околна среда и конкурентоспособността и иновациите от друга страна. Вашия докладчик господин Саркони написа книга за приемането на регламента РИЧ и под заглавието беше разказ за едно политическо постижение. Това е така съвсем кратко оценката. Това е историята. А сега да помислиме как работи на практика. Това се ви интересува всъщност. Аз отговарям за дирекцията, която провежда изпълнението. Като най-важният институт в това отношение е, е Агенцията за химикали, Европейската агенция, която се занимава с централизираните процедури. А страните членки също имат своето участие. От една страна те сътрудничат с е, агенцията, от друга страна е, прилагат съответното законодателство и носят отговорност за употребата на веществата, които представляват риск за човешкото здраве и околната среда. Също така е много важно да търсиме сътрудничеството на индустрията и на всички заинтересувани страни, които се занимават с въпроса за безопасността на химикалите. Та първото предизвикателство пред нас бе създаването на агенци... Европейската агенция за химически вещества в Хелзинки. Много беше сложно защото тя трябваше да бъде създадена за много кратък срок. И благодарение на огромните е, решителност и настойчивост на колегите, които работеха в Хелзинги, успяхме през юни 2007 да открием тази агенция. В момента тя е в етапа на разрастване. Около 350 души са в момента персонала. И до в 2010 вече те ще започнат да работят по регистрирането на веществата, така че персонала ще нарасне по брой. До 2010 агенцията остава, а, така, зависи от субсидиране от общността и едва в края на 2010 очакваме тя да има собствени доходи от е, таксите, защото знаете, че чак е, през ноември 2010 е срока за регистрирането, така че едва след това ще бъдат изпращани фактури, ще, ще бъдат пла, заплащани. Тоест, е, много по-късно от ноември очакваме да имат те собствени средства, за момента се субсидират от общността. Имаше моменти, в които агенцията се сблъска с проблеми, които, с които обаче преживя. А, ние очаквахме някакъв брой предварителни регистрации, но се оказа, че 20 пъти повече такива бяха направени, 2,7 милиона общо. А, агенцията бе още в ранните си етапи на създаване, но успя успешно да се справи с а, това предизвикателство. И а, първия срок, който е 2010 година ноември за регистриране, има и още е, един важен момент. Това е един законодателен акт, който влиза в сила. Е, регламента за класифициране, етикетиране и пакетиране на химическите вещества. Той ще започне да действа от 2011 година и по него също ще има огромен брой регистрации, които трябва да бъдат обработени от агенцията. Така че е, създаването и поддържането на добра информационна система за издаването на документи, е, насоки за индустрията, за малките и средните предприятия, бе едно много-много сериозно предизвикателство пред агенцията. Е, по-малко от три години са изминали от приемането на регламента, но можем да кажем, че е, целите му се изпълняват ефективно. В момента той се прилага с всички съответни е, услуги. Е, от 2009 година се използват от индустрията от компаниите, които използват вещества, те обменят информации. Всички документи е, са налични на веб страниците, също и упростени процедури и обясненията за тях. Комисията е, издаде огромен брой анекси към регламента, е, където се описват и изключенията, а, изискванията за нормите на излагане на облъчване и а, е, нормите за устойчиви бионатрупващи се и токсични вещества и други. Много други законодателни документи издаде комисията, визиращи и режима на прилагане. Първият етапи от процеса на издаване на разрешаване също бе приключен за така наречените приоритетни вещества, които трябва да се включат в съответните списъци. Но в края на кращата най-голямото предизвикателство пред е, регламента РИЧ не е за Европейската агенция за химикалите или за комисията, а за индустрията, защото те трябва да обменят информация за хиляди вещества, да се избегне ненужното тестване върху животни, да не се дават допълнителни пари за тестване, което не е необходимо. Индустрията трябва да извършва и анализ на риска и да подава съответната информация, да плаща таксите за съответните досията и така нататък. Та, освен финансовото бреме, чисто технически и като изисквания за опит, предизвикателствата са огромни. Основните асоциации от бранша работят в тясно сътрудничество, включително и с комисията. Също прилагаме и е, хармонизирана система на ООН за етикетиране и пакети... пакетиране на химически продукти. Европейския съюз е, показа воля да води в тази област в света и да осигурява защита. Е, някои от нашите партньори изказват опасения за международното влияние на регламента РИЧ. Е, отрицателен смисъл, други се отнасят позитивно. А много използват нашия регламент като модел как да се прилага хармонизираната система на ООН. Ние приветстваме е, окоръжителните сигнали, които получаваме сега от администрацията на щатите. Те в момента разработват е, механизми и считат, че регламента РИЧ може да бъде модели за тях. С, с една дума ние сме поставили критерии на световно ниво, които могат да бъдат следвани. Но така или иначе сме още в първите етапи на преодоляване на основните препятствия, които стоят пред нас в тази област. Сега ви благодаря за отделеното време да ви представя регламента и съм готов да отговарям на въпросите ви в вида, в който сте ги групирали в тези три блока. Äh, Благодаря, господин Цурек. Мисля, че това, което казахте, беше много полезно и за новите членове, и за тези, които не са навлезли в темата. Uh, Аз искам да използвам е, времето, е, което е, ще бъде отделено за тези толкова дълги и конкретни въпроси, затова нека да започнем направо. Точно така, ще стигнем и до там, просто малко търпение. Първия блок тук ще отговаря господин Бошарт. Първият въпрос е на колегите Зебер и Броди. И вторият въпрос относно таксите е от мен. Процедурата е такава, че дава възможност на задалите въпросите да зададат уточняващ въпрос, след което се дава думите и на други колеги. Благодаря, господин председател. Искам да дам информация за регистрирането. Споменахте вече имената на депутатите, които са поставили тези въпроси, но искам да добавя някои въпроси за предварителната регистрация. Е, председателя на е, комисията поставя такъв въпрос и всъщност ще започна с е, отговора на именно този въпрос. За да може компаниите да обменят данни и да се предотврати излишното тестване върху животни и да намалят разходите си, от РИЧ иска да се направи предварителна регистрация, т.е. постепенно да се регистрират е, веществата, като си им до е, ноември. А, срока беше до 2008 година. Започ... Проведохме много интензивна компания, за да насърчим компаниите да се е, регистрират. До срока бяха регистрирани или направени предварителни е, регистрации на 2,7 милиона заявки, и 43 000 вещества. Това значително надхвърли първоначалните оценки на комисията и ни безпокои за това какво можем да очакваме като брой регистрации по основния срок от ноември 2010. Агенцията за химикали, която отговаря основно за този процес, е обработила вече данните от предварителните регистрации, работи с отрасала, за да е, разработят е, прогнозни очаквания за това колко регистрации ще има през е, ноември 2010. И макар, че никак не сме сигурни какви ще са точните цифри, все пак очакванията не са много различни от първоначалните. Агенцията по химикалите очаква да се получи около 9000 предвари... регистрации. Ние също считаме, че е, номера на досиетата около 25 000 е, е реален. Е, Агенцията по химикали смята, че надали ще надхвърли цифрата 75 000. Така че 2,75 милиона регистрации, за които се говореше, считаме, че не е основателно. Агенцията по химикали непрекъснато работи в, отношение, в това отношение. Също така и подготвя и резервни варианти за справяне с пиковите моменти на заявки за регистриране. Също така работиме и за по-голям капацитет на, капацитета на информационната система. Отчитаме въпроса, разбира се, и нуждите от персонал, обучение на персонала, включително на хора, които работят по други задачи, за да могат те в пикови периоди да подпомагат своите колеги. А също така е, се обсъжда и възможността да бъдат е, наймани хора на временни договори. Това е за предварителните регистрации. А, депутат Зебер е, има ред въпроси по самия процес на регистрация и сега ще отговарям на тях. А, сега, процеса по регистрация върви с пълна пара. До тук имаше някакви моменти на проблеми, но се справяме с тях, а комисията наблюдава отблизо процес. А, информацията, която получаваме от асоциациите в отрасъла, а, ни дава възможност да считаме, че веществата ще бъдат регистрирани на време регистрацията започна на 1 юни 2008. До момента около 120 регистрации са приключени. Т.е. даден е номер, регистрационен номер и са платени таксите. От общо 600 досиета подадени. Като качеството на подадените досиета в следващите години трябва да се подобри. Вещества, които се появяват на пазара от дълго време, ще бъдат вкарани в системата на три етапа, в зависимост от това дали са произведени или внос, внесени, в зависимост от техните свойства. Е, Отрасъла в момента е, подготвя досиетата за първата фаза е, с срок 1 ноември 2010. Обмена на информация за всяко вещество се извършва в така наречените а, форуми за обмян на информация за веществата. Ще, го, ще чуете съкрещението не, неколкократно СИВ, което означава форум за обмен на информация. Това означава, че в тези форуми участват всички, които имат отношение към тези вещества. Комисията е, върши всичко, което е по силите и да подпомага отрасъла в подготовката за регистриране. Е, Агенцията по химикали и е, комисията е, проведоха ред семинари, семинари по мрежата, е, обучения относно тези форуми за обмен на информация и дадоха възможност да бъдат задавани въпроси. Сега въпрос е колко време е необходимо да се е, попълни, да се завърши работата по едно досие. Горе-долу една година е срок. Това е от започването до разрешението за използване, събирането на информация, евентуалното тестване и изготвянето на самото досие. Трябва да се знае, че вещества, които имат по-висок обем и ако има нужда от тестове, там срока може да е по-дълъг. Веществата от NEX 9 и 10, свързани с тестовете по NEX 9 и 10 от РИЧ, може също да отнемат по-дълги е, процедури, но там процедурите за тестване могат да се задържат още в самото досие. А подготвянето на досието, с изключение на процедурите за тестване, може да отнеме няколко дни. Разбира се, ако професионалист го подготвя. Но трябва също да е ясно, че административната работа ще се увеличи значително, ако се подготвят съвместни заявки. Защото в такъв случай ще трябва да се влиза във връзка с много информации, да се събират данни, е, които после да се обработят и да се подадат съвместно. Е, господин председател, ако ми позволите, няма да отговарям на въпрос, на господин Проди за потенциалните трудности с сроковете и за това дали има а, отрасъла необходимите инструменти, така да се каже, да изпълнява РИЧ. Е, комисията не предвижда никакви промени на регламента РИЧ, защото е, няма промени в въздействието и в целите. Компаниите, които работят в този отрасъл, трябва да изпълнят неговите изисквания и да се регистрират на време. Комисията анализира разходите по РИЧ, особено за регистрирането, в едно много разширено изследване на въздействията. И оценките за разходите се базират на разходите, които и в момента се правят от професионалистите. Изискванията за регистриране на ново вещество или е, нерегистрираните вече използвани вещества от първи започна от 2008 година. А вещества, които вече бяха на пазара, срока за регистрирането зависи от обема, дали са произведени в Европа или са вносени и варира от 3,5 до 11 години от влизането в сила на регламента, което дава достатъчно време на а, отрасъла да се подготви. А химикали, които са с висок обем, те трябва да бъдат регистрирани до края на ноември 2010. За тях вече има твърде много информация. И като си има предвид колко регистрации се очакват, ние лично не смятаме, че е, ще има много голямо разминаване между очакванията и е, това, което ще се случи. 2,75 милиона бяха предварителните регистрации и сега не смятаме, че ще има още много, защото компаниите вече регистрираха предварително хиляди химикали някои са регистрирани всички е, съществуващи вещества, а други е, регистрации са направени от консултантски фирми, които ще предложат услугите си на химическата е, индустрия. Има също така и правени съвместни е, регистрации на вещества – те покриват само 10%. Тоест, само 10% от компаниите са а, декларирали, че те първа ще регистрират. Агенцията по химикалите и комисията правят всичко възможно да подпомагат отрасъла, да преодолява трудностите и, както казах, сме организирали ред мероприятия в това отношение. А що се отнася до наличните инструменти, Агенцията по химикалите и комисията издаде ред документи на СОКИ още в самото, със самото появяване на РАИЧ. а и самият отрасъл много помагна за разработване на формати и инструменти. А, конкретно агенцията по химикали а, обещава да направи такъв инструмент за изчерпателност на техническите проверки до ноември 2010. По анекс 5 вече са публикувани насоки от няколко месеца, те са достъпни и окончателната версия на този документ ще излезе от Агенцията по химикалите съвсем скоро. Сега давам думата на колегата ми. Благодаря ви. Въпросите, поставени от вас и от господин а, Север а, във връзка с а, таксите, финансирането, изграждането на агенцията, ще бъдат а, разгледани от мен на първо място, но преди това Нека да поговорим за опита на Събран във връзка с изграждането на агенцията. Може би господин Данцинг е, ще бъде най-подходящият оратор в това отношение, който би могъл да ни предостави повече и по-сериозна информация. Що се отнася до управителните органи и до комисията, която отговаря за работата на управителните органи, финансовата и техническа гаранция за работата на агенцията, да, ще мога да ви съобща нещичко, може би повече, но а, все пак една по-подробна информация ще намерите в а, доклада за дейността на агенцията. Агенцията бе изградена, за да може да гарантира, да предложи възможно най-добра консултантска помощ от експертна гледна точка, от техническа гледна точка. Така че става дума не само за една административна структура, а става дума за е, орган, който всъщност обединява експертните познания които са на лице в държавите членки. Какво сме постигнали до този момент? Има един комитет или комисия за социоекономически анализ и за оценка на риска, който дава възможност комисията да си състави определено мнение, което става дума за процедурите по ограничение на достъпа. Освен това, тази комисия или е, комитет е, съгласува и прилагането на регламента в държавите членки. А, а форумът всъщност представлява една мрежа, в която държавите членки имат възможност да обменят мнение с останалите държави членки по прилагането на РИЧ. Комитета по анализ обединява различни е, експерти в областта на управлението, като излъчените от държавите членки експерти са независими. Тоест, е, държавите членки е, ги номинират, те предлагат тяхното участие в този комитет, но оттам нататък те имат независимостта с която трябва да се ползват като експерти. Наред с тези научни експертни органи съществува и един форум, който бе създаден, за да се събере във форума, да се обедини във форума най-добрата лабораторна и друга практика в държавите членки. И така, споменатите от мен комисии или комитети и форумата вече проведоха своите учредителни заседания. Комитетът по анализ и оценка на риска се събра междувременно вече на 4 заседания, другия комитет по социо-економически анализ 4 пъти, форумът 5 пъти. Междувременно започна сътрудничество и между комисиите или комитетите и форума. Опитахме се заедно с агенцията ЕКА да установим едно взаимодействие на базата на прозрачността, на редовните контакти. И всичко това е отразено и в документите, както и на уеб страницата на агенцията до която, надявам се, всички вие е, имате, не само, че имате достъп, но и можете да се информирате и сте го направили вече. Освен това, е подсигурена е и възможността отделни групи по интереси да е, бъдат по-активно включени в целия процес в рамките на форума. Форумът, освен това, взе решение да се да провежда среща, на която да участват всички така, заинтересовани страни. Що се отнася до финансирането, ще подчертая, че до този момент се очертаха три основни метода или по-скоро три основни източника на финансиране. От една страна общностните помощи или ако щете дори субсидиите, отпускани от общностния бюджет. На второ място таксите, които трябва да се плащат от предприятията и на трето място доброволни вноски е, от страна на държавите членки. Агенцията до този момент е, успява да покрие разходите си от е, бюджета на Европейския съюз, от общностите средства, но в края на тази година вече се смята, че т.е. в края на 2010 година вече разчитаме и на е, приходи от такси, а през 2011 е, година е, може би агенцията ще може да работи вече и без субсидии от общностния бюджет, но струва ми се парламента ще трябва да се занимае още веднъж с финансирането, защото ще се наложи да поискаме една дългосрочна субсидия от бюджета най-вероятно ще анализите на разходите и приходите ще доведат в крайна сметка до заключението, че в дългосрочен план агенцията ще се нуждае все пак от помощи, от финансова субсидия от бюджета на Европейския съюз. До 2010 година тази възможност бе предвидена като се смяташе, че и таксите всъщност ще покрият до голяма степен на разходите, но след 2010 година в дългосрочен план не можем да очакваме такова нещо, за да отговаря конкретно на въпроса. Благодаря ви. Нека да дадем думата на Рихард Себер, който е задал този въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на комисията за подробните обяснения и отговора на зададените вече въпроси. Ще попитам още от 2006 е, година се предвижда един облегчен е, достъп до данни, до информация за малките и средните предприятия, но аз е, искам да обърна внимание на факта, че тази информация е на лице единствено на английски язик, а би било хубаво информацията да се предостави на всички официални езици на Европейския съюз тъй като не всички представители на малки и средни предприятия говорят толкова добре английски, както представителите на комисията. По отношение на здравеопазването реч е изключително важен регламент, защото целите са свързани най-вече с опазване на здравето на хората, но комисията предприела ли е вече някакви мерки, за да види какво е въздействието на РИЧ върху здравето, какви са, така да се каже, положителните е, ефекти от прилагането на РИЧ поне до този момент или какво се предвижда в бъдеще в това отношение? Оценка на въздействието върху здравето. Нека да ви отговаря на първия въпрос. Първо казва представителят на комисията дали можем да гарантираме информация на всички езици. Да, трябва да призная, че се позабавихме малко с подготовката на различните езикови версии. Междувременно вече е, съм уведомен, че съществена информация е на лице на всички официални езици на общността, но наистина не можем да гарантираме за сега езикова, пълна езикова версия на всички официални езици. Обикновено след като се излезе дадена информация, тя се дава за превод, превода се контролира, проверява се, след това вече се предоставя на съответното предприятие, но именно за да могат предприятията да получат на желание от тях език и точна информация, без грешки, получени при превода, се изисква един солиден контрол, а това отнема доста време. И е свързано естествено и с допълнителни ресурси е, персоналът е, в агенцията е, трябва да бъде съответно квалифициран, за да може да осигури и цялата тази дейност. Работи се по този въпрос. Господин председател, извинете ме, аз дойдох малко по-късно, но бях и на заседание на комисията по вътрешния пазар. Ще ми позволите, може би, да задам допълнителен въпрос именно в тази връзка. Вие говорихте за големия брой предварителни регистрации. 20 пъти повече, отколкото се предполагаше първоначално, че ще бъде броят на първоначалните регистрации. Говорихте и за това, че трябва да се назначава и допълнителни служители, да се подсигури от персонална гледна точка работата на агенцията. И може би точно по тази причина, тъй като нещата в момента са в процес на изграждане и очевидно обемите са много по-големи, отколкото се предвижда, ще, ще би трябвало да се предвида малко повече гъвкавост и по отношение на сроковете. Можем ли да очакваме един по-гъвкав подход по отношение на сроковете за, пререгистра... Е, за предварителна регистрация, именно поради този невероятен обем и е, много по-голямата цифра. Страхувам се, че не можем нищо да направим по отношение на сроковете, тъй като те са е, вече залегнали в регламента В рамките на регистрационната процедура аз не вярвам да се стигне отново до, така да се каже, неприятни изненади и да е, се наложи да извършваме много по-голям брой регистрации, отколкото предварително предвидените. Точно миналата седмица отново преглеждахме предварителната оценка и прогно... прогнозните цифри, така да се каже, и не мисля, че ще имаме подобни неприятни изненади по отношение на самата регистрация. Сега преминаваме към устойчивите и биоакумулиращи токсични е, вещества, ПБТ. Нека да чуем информацията и по тези въпроси. Наистина ви моля за много кратки е, отговори. Няма да успеем иначе с времето. Само един въпрос е, за здравните аспекти. Комисията изготви проучване за основните, за отправните стойности. След това ще направим второ проучване, за да извършим сравнение, така че отговорът е да, продължаваме с изследванията за въздействието върху здравето, което е много важно. За така наречените ПБТ вещества, т.е. устойчиви бионатрупващи се и токсични вещества или много устойчиви и много бионатрупващи се, като част от компромисния пътек се реши, че тези критерии ще бъдат преразгледани. Има срок до декември 2000 и 2010, за да се отрази международния опит. Всъщност срока за прегледа беше декември 2008 комисията извърши този преглед и реши, че ще трябва да се променят критериите. Направили сме предложения на базата на този преглед, като отчитаме изцяло документите, които и вие сте ни предоставили, и други заинтересовани страни, за да може да се използва цялата информация за идентифициране на веществата ПБТ. И да се използват и научните доказателства, когато се описват тези вещества. В момента преглеждаме проекто такста за да го подадем на съответната е, комисия по комитология, за да може тя да отчете съответните данни. Сега давам думата на колегата Зурек, ако ми позволите. След пет минути ще ви спра. Две минути и половина минаха. Благодаря. Uh, of of... Включването на вещества, е, които представляват особена загриженост, е, тук мога да ви представя следната информация по тази тема. Ние знаем, че има ред е, заинтересовани страни, които искат този списък да отразява загрижеността им. Но също така не трябва да забравяме, че системата трябва да е в състояние да работи. Тоест, за момента е, има предложение от комисията с съгласието на страните членки и започваме да работим по него, като целта е да няма препокриване на процеси, които в момента вече върват по друго законодателство, което предхожда РИЧ. И също така се стараем е, досиетата да са достатъчно изчерпателни. Това са основните критерии, които се опитваме да спазваме при оценката на тези вещества, защото а, работата по този списък означава да можем да използваме всички данни и средства, които агенцията има е, на разположение. Провеждаме непрекъснато диалог с е, всички заинтересовани страни, отразяваме резултатите от него, също сме получили информация от страни членки, е, които те самите са извършили проучвания. Ние лично се интересуваме много да научим всички резултати от подобни проучвания, ще ви информираме за резултатите и съответните предложения, които ще бъдат подадени за приемане от Агенцията по химикалите. Благодаря. Благодаря. Има ли уточняващи въпроси? Господин Шлютер. You. You that... Uh, Благодаря. Казахте, че е, когато сте преразглеждали критериите за ПБТ веществата, сте учели мненията на страните членки и заинтересованите страни. Но е напълно ясно, че всички страни членки, които са изказали мнение, са искали изключения, т.е. да се включи възможността и за други критерии при определяне на устойчивите бионатрупващи се и токсични вещества. Сега, вашето предложение се очакваше през февруари, не го направихте. Сега казвате, че ще го направите кога? Преди края на тази година или а освен това, казвате, че то отчита всички изказани мнения. Това означава ли, че ще включите и този вариант за изключение, т.е. да могат да се добавя и допълнителна информация, различно от скрининга и от основните критерии? Защото дефиницията за бионатрупващо вещество примерно, е критерия за това как се отделя водата. И общия критерий там е около хиляда пъти по-висок. И знаеме, че ако има вещества, които се, е, така, се съдържат в границата на критериите, те може също да бъдат е, ПВТ вещества, въпреки че излизат вън от критериите, независимо от това, че са е, много бионатрупващи. Та, ще можете ли вие да отчитате този тип е, елементи? Ще дадете ли възможност да се добавя информация различна от основните критерии? И ще дадете ли предложение преди края на годината? Uh, uh, да, въпросът е много важен и много труден. Да, ние сме наясно, че закъсняваме до някъде. Благодаря ви, че ни напомняте, но ние сме наясно. Е, работим усилено, вие ни подтиквате добре, но темата е много важна. Както казахте, ние, ние искаме да сме в състояние да отчитаме всички източници на информация. Вашия въпрос е, е, е свързан с това, че има една огромна дефиниция на тези вещества. Дискусиите продължават. Ние трябва да дадем някаква сигурност на компаниите, но освен това е, се стараем да отчитаме всички информации, които имаме. Имаме желание, възможно най-скоро да ви предоставим а, е, предложението, а, е, включително и с всички елементи за защита на околната среда. Втори въпрос – благодаря за отговора, но не мисля, че всъщност е, въпросите, зададени от депутатите за така наречения списък от кандидатури за вещества, че дадохте отговор на тези въпроси. Може би, вие казвате, че сте в диалог с заинтересованите страни. Но ето няколко депутати тук ви зададоха въпроса за сроковете. Знаете, че има хиляди вещества и ПБТ и а, други. А в списъка се съдържат само 15 плюс 15. Това е проблем. Защото а, ние трябва да сме в състояние да даваме информация на потребителите. Това е една от основните цели на РИЧ. Значи потребителя, когато пазарува стоки, ако там има вещества, които е, са особено е, вредни, те трябва да се съдържат на този списък за кандидатурите за вещества. И дори е, съдържанието им да е, е минимално, е, потребителите трябва да знаят. За това Искаме комисията да каже колко вещества и кога ще се появят е, на този списък. Как ще се разпределят усилията между комисията и страните членки, за да се попълни този списък? А, боя се, че не мога да ви отговоря, защото аз мога да отговоря само за това какво прави комисията. Не знам какво правят страните членки. Все пак имайте предвид, че процесът е съвместен. ние работим на базата на подадена информация от страните членки. през януари е, се проведе семинар, където се обсъдиха основните моменти направихме общи заключения и на базата на тях група страни разработи подход за първо идентифициране на най-обезпокоителните вещества, да се направи приоритет и да се изготвят списъци за е, така наречените кандидати за вещества, съдържащи се в тези списъци. И след това вече, според съответната приоритизация, да се включат те в списъка. Е, представени са данните на страните членки през юли тази година. В Хелзинки бяха обсъдени миналия месец. Така че страните членки и комисията работят и в момента обсъждат и какви ще са последващите дейности. Вероятно ще направим среща с компетентните власти е, по РИЧ и други регламенти. Германия, Австрия, Франция, Швеция е, ще съобщат резултатите от своите изследвания и ние ще ви предадем в момента, в който сме наясно какви са тези резултати. Но за момента, за съжаление, не мога да ви дам и ясна дата и точен брой на веществата, които са кандидати в кавички за тези списъци. Но е, ви уверявам, че работим възможно най-усилено и ефективно, за да приключим нещата в най-къси срокове. Господин председателя ми даде е, възможност да коментирам, за което му благодаря. Знам, че е много важно това, но политиката е много проста. 11 страни, плюс Норвегия, плюс е, Агенцията по химикалите, всички те предпочитат да има тази опция за допълнително добавяне на веществата. Само два а, заинтересовани страни са против Обединеното кралство и отрасъла на химическата промишленост. А, генерална дирекция а, предприемачество също е против. Не е ли време е, да се постави въпроса, примерно, пред Барозо, да се каже, е, парламента иска повечето страни членки, е, е Европейската комисия по химикалите иска и нека да кажем ясно на Обединеното кралство. Съжаляваме, но вие този път е, загубихте. Може би, ако кажем ясно какви са резултатите от това, ще си упростим живота. Няма нужда да се пускаме в е, политически борби, когато е абсолютно ясно на коя страна стои мнозинството. Благодаря. Не, не беше точно 5 секунди, но казва председателя. А, мисля, че колегата тук е напълно наясно с въпроса. Колегата от комисията. Добре, ще поставя въпроса пред Барос. Той ще... Той ме слуша. Добре. В втория блок се съдържаше и точка 6, приоритетни субстанции и приложение 14, въпрос на Роде и Хаси. Ще отговорим ли на тях? Yes. This is... Да, това също е случай, по който в момента се опитваме да дадем а, ясен и точен и юридически сигурен отговор. Опитваме се да изготвим документите на СОКИ. В близките седмици ще стане това. Даже може би е, до края на седмицата ще имаме вече необходимата юридическа сигурност е, и ще изготвим документите, възможно най-скоро. Има ли уточняващи въпроси? Очевидно не. Преминаваме към третия блок. Нотификация и глоби. Финансови санкции. Въпросът е на колегата Фернандес. Моля за вашия отговор. Е, господин Боршат. Благодаря, господин председател. Отговорът е, че прилагането на РИЧ е отговорност на страните членки по член 25 от регламента, те са задължени да изготвят система за ефективен контрол в съответствие с конкретните обстоятелства. Член 26 иска да формулират финансови санкции за нарушаване на разпоредбите на регламента и съответните мерки за спазването. Страните членки трябва да уведомят Комисията трябваше да уведомят до 2008, 1 декември. Ние също имаме задължението да контролираме. Има страниченки, които още не са уведомили комисията. През декември комисията започна проучване на страните, които не са изпълнили изискванията про РИЧ. Има и втори въпрос, ако позволите. Сега, да, ако има нарушение на уведомлението от комисията, защото комисията уведомява страните членки по решенията си за това, което са съобщили страните членки, как са, транспони... как са изпълнили съответните те клаузи, така че ако те не са уведомили комисията, това е нарушение и съответно комисията може да започне процедура за нарушение и комисията е започнала такава процедура. Изпратени са през май 2009 официални предупредителни писма към тези страни. А третия въпрос беше, ако комисията е изпратила такива предупредителни писма, с как е, страните са оправдали своето забавяне. Аз на това мога да кажа, че страните не посочиха конкретни причини. Една от, един от аргументите е, че имат други разпоредби в националното си законодателство за налагане на санкции. Също проблем с създаване на административни структури за контрол – и всеизвестното и оправдание забавяне на националните законодателни процедури. Ако няма допълнителни въпроси по тази тема, можем да преминем към точка 8. Зебер, Лукас и Никот са задали въпроси. Става въпрос за опитите с животни. Господин Боршет. Благодаря, господин председател. Да, господин Зебер, Лукърс и Екхаут са задали тези въпроси. Отговорът е ни е, че на базата на много дискусии с Европейската агенция по химикалите, наши дискусии с отрасъла относно регламента РИЧ, ние не считаме, че броя на животните, които първоначално се считаше, че ще бъдат използвани за постигане на целите на РИЧ, ще бъде значително надвишен. Ако и е, въпросите са плод на една публикация на професор Хауърд, ние считаме, че е, критиката не е основателна ние сме съгласни с мнението на Европейската агенция по химикалите, че е надценено въздействието на, е, на регламента върху опитите с животни. Примерно 6 пъти повече се смята, че ще е това въздействие. Имате, има изявление на Агенцията по химикалите, защо и е, Рич е политически компромис между съображенията за опазване на околна среда и търсенето на альтернативни методи за тестване. Като един от е, съображенията за приемане на РИЧ е огромният брой вещества, които се извеждат на пазара вече много години и за които има много малко информация за това, доколко те са, представляват опасност за здравето на хората и околната среда. Именно тази липса на информация трябва да бъде преодоляна. Трябва да бъдат оценени е, опасностите и риска да се въведат съответните системи за управление на риска, за защита на здравето на хората и за защита на околната среда. Комисията е, винаги е била наясно, че за да се запълнят тези празни места в знанията, трябва да се използват и животни в лабораторни изследвания в, близ... в рамките на около 6 години. Знае се, тази цел е известна и още при самото съставане на регламента тя е била известна, но с цел да се намалят до минимум излишните тествания върху животни – са предвидени ред възможности да се адаптират изискванията за тестове, да се използват налични данни и да се търсят альтернативни тест, тестове. Особено тестовете за гръбначни животни се предполага да бъдат използвани само в крайен случай и в никакъв случай да не бъдат повтаряни. Е, предвижда се да се обменя информация за подобни е, тестове, именно е, посредством форумите за обмен на информация за веществата. Също се търсят и възможности за альтернативни методи на тестване. Комисията работи по много дейности за целящи намаляване на тестването с животни – и предоставянето на альтернативни методи. Става дума и за научни изследвания, финансирани от седма рамкова програма и ред други проекти. И също така мога да кажа, че комисията миналата година направи предложение, което има за цел да прилага принципа за заместване, намаляване и е, усъвършенстване на тестовете с цел да се намали и страданията на животните, използвани в тях. фага. Уточняваш въпрос на госпожа Лук. Well, thank you very much. I'm hope you're right when you say that the article in Nature was, a, was an overestimate. Надявам се, че вие сте прави че оценките са били по-засилени, отколкото е било първоначално. Но все пак се боя, че вие отново не отговорихте на, нито на моя въпрос, нито на този на колегата. Какво правите за ускоряването на наличността на альтернативни методи? Примерно токсикогеномика. А също има доклад на Академията на науките на щатите за токсичността. Там има много важни моменти за валидирането на тестовете и затова е въпроса какво правите вие за засилването на новите методи за валидиране. А също така не смятате ли, е, че данни, които се получават от е, хора, клинични изследвания, не смятате ли, че тези данни могат да се използват в някои изследвания? Защото в момента се смята, че тестовете животни са най-добрия стандарт. И затова се смята, че всъщност, така или иначе, след като имат налични емпирични данни от изследване, от клинични изследвания върху хора, би следвало да се смята, че те са дори по-надежни от тези върху живота. Е, Борсът. Uh, uh, uh, Мисля, че отговорихме на тези въпроси. Но очевидно е, членовете на парламента не са доволни от е, отговора ни. Мога да повторя това, което вече бе казано. Е, Рич е, очевидно се отличава с много по-големи обеми, отколкото това, което е, предвиждахме при приемането на регламента. Така че през следващите години ние ще събираме е, допълнителен опит и очевидно ще се налагат и някои промени, но ние изцяло подкрепяме казаното във връзка с реакцията на статията но едва ли е, ще можем да променим нещо по отношение на е, бройките и числата, които сме достигнали. Що се отнася до американците и прякото прилагане на альтернативни методи, така както е, се посочва в е, доклада на е, Академията на науките на е, САЩ, мога да кажа, че Това е естествено един много важен елемент, който ще се е, по който ще се работи. Естествено, той е, би трябвало да намери съответно отражение и в е, приложение 11. А сега, нека да преминем към следващия въпрос във връзка с така, въздействието на РИЧ. Но колегата Зебарт има още един въпрос. Да, статията, която бе публикувана, предизвика доста въпроси. Затова ще попитам комисията какви финансови средства конкретно се предвиждат за разработването на альтернативни методи през следващите, да кажем, 5 години. Какви са конкретните измерения, числа? Съжалявам, господин председател, не разполагам с конкретните данни и цифри, за да мога да ви посоча нещо конкретно. Но, колега Зебърт, вие ще получите допълнително точен отговор на този въпрос. И сега преминаваме към въздействието на РИЧ върху околната среда, върху здравето, съответно поведението на предприятията в тази връзка. Кой ще отговаря от страна на комисията? Може би аз ще започна с въздействието върху конкуренцията, способността. Да, трябва да различаваме две равнища. От една страна конкурентно способност и конкуренция по отношение на научните изследвания и във връзка конкретно с РИЧ и вече така да се каже, извън рамките на рич е, е, непрякото въздействие. Ние не сме включили задължения в регламента РИЧ за е, европейските производители, е, които да въжат е, изключително само за тях, за да запазим тяхната конкурентоспособност, именно по отношение на вноса и износа. И точно за това не се наблюдава отрицателно въздействие върху конкурентоспособността. способността. По отношение на химическата промишленост, за момента не можем да дадем някакъв е, категоричен отговор, тъй като е, разполагаме с много кратък период на наблюдение. Необходимо е много по-дълго време, за да може да се проследят процесите и за да видим как е, се отразява регламента РИЧ на конкурентноспособността на химическите предприятия. мисля, че не бива да наценяваме така да се каже, въздействието, което Рича ще окаже, особено в условията на економическа и финансова криза, като че ли именно въздействието на кризата е много по-силно и за съжаление е не благоприятно върху на конкурентоспособността на предприятията. През изминалата година бяха взети мерки в това отношение, имаше и препоръки от страна на комисията, така че се надявам това да доведе до резултат. Аз вече коментирах в отговора си на госпожа Зебър, че ние извършваме мониторинг, имаме едно проучване за базовите, отправната точка, основ, отправните критерии, така че в последствие да можем да правим сравнение. В момента се извършва второ такова проучване и до 2012 година ще работим, за да можем да отчетем какво е влиянието на регламента РИЧ върху здравето. Добре, преминаваме към заключителния кръг от въпроси. Колегите Перилио попита за въздействието върху други законодателни области и колегите Лепарш и Шлитер задават въпрос за наноматериалите. Uh, Ако мога да започна за това как се съотнася регламента с други законодателни текстове, той, разбира се, в никакъв случай не е началото на законодателството за химическите въз... вещества. Той просто замества 40 закона в тази област. А освен това, той не се занимава с всички възможни приложения на химическите вещества и не засяга и общностното законодателство за работно място и други. Тоест, е, законодателството за козметик, директива и регламент, еко е, етикет, те не се заместват от РИЧ. А, е, така че ние сме дали съвсем ясна разграничителна линия от това какво се покрива по регламента РИЧ и какво е извън него. Освен това, се създава една основна информационна база и данни за химически вещества и техните свойства, което ще помага и прилагането на другите законодателни текстове, които все още са в сила. Става дума особено за потребителите, които са засегнати от, е, да речем, регламента за козметични продукти, а и законодателството за сигурност на работното място, както и други законодателни текстове. Комисията, мога да ви уверя, много внимателно оглежда взаимовръзката между РИЧ и други законодателни текстове, всеки момент, в който предлагаме изменения на съществуващото законодателство и извършваме всичко възможно, за да няма препокриване или да оставяме правна несигурност в цялата система. Thank, thank you, Mr. Chairman. On the, uh, on the uh, applicability. Благодаря. За наноматериалите. Принципът е, щом няма данни, да няма пазар мисля, че се прилага този принцип за определени вещества и артикули, включително и на наноматериалите. Досиетата по регистрирането трябва да включват и наноматериали и да предоставят всичката информация, която съществува за съответните наноматериали, защото целта така или иначе е високо ниво на защита – и на здравето, и на околната среда, а и засилване на конкурентоспособността. Сега наноматериалите се произвеждат от абсолютно много високо иновативни технологии, свързани и с хората, и с околната среда. И проблемите за сигурността на тези материали трябва да бъдат решавани по един устойчив начин. Парламента има резолюция от 24 април, която настоява комисията да прегледа в рамките на две години всички законодателни текстове, свързани с безопасността на наноматериалите и въздействието им върху е, човека, околната среда. Комисията възнамерява да направи този преглед и да направи доклад през 2011 година. В този доклад ще се съдържат необходимите законодателни поправки, като ние отделяме изключително внимание на въпроса, който вие повдигате. Има ли уточни, е, уточняващи въпроси, Карл Шлютер? When, um, you talk about that reach covers... Казвате, че Рич покрива тези материали. Но ясно ли ви е, че настоящите тестове, токсикологичните тестове, не винаги покриват е, свойства, някои свойства на наноматериалите? Сега до две години, 2, април, 24 април, имайте предвид, че е неделя, значи от сега си имате предупреждение. 22 април 2010 е срок. Herr Borchert. My agenda stops uh, before that is over. I could not find it was a Sunday, but I thank you very much. Uh, I, I, we, we are contributing very Благодаря много за това. Много внимателно работиме по въпроса, който споменахте за новите свойства, новите тестове. Ще ви информираме, ще ви информираме. Добре, приключихме с РИЧ. РИЧ е стратегически кръглен камък в екологичната политика на Европейския съюз. Това няма съмнение. Хилядите вещества, които са на пазара и в околната среда, наистина трябва да се регистрират и контролират. Чухме, че механизмът вече се е задвижил и то с успех, но не и без проблеми. Друго не може и да се очаква при това огромно многообразие от вещества. Чухте въпросите на колегите. Естествено, че нашата комисия ще продължи да следи нещата и в бъдеще. През ноември ще имаме възможност да разговаряме с директора на Европейската агенция по химикалите. Вероятно тогава ще можем да му поставим и специфични въпроси. Благодарим на господин Цурек и на господин Бошев, че дойдоха и че направиха всичко възможно да отговорят на нашите въпроси. На един по-късен етап отново ще се видим. Сега ви желаем успех. Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред за днес. Това е осма точка. Процедура по регулиране с контрол в рамките на процедурата по комитология проектомярка в контекст на директивата за търговията с емисии. Тук става въпрос за списъка на секторите и подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии. Така наречения проблем carbon leakage – изместване и изпускане на въглерод. Въглероден двокис. От страна. Секунда само ти кажа. Това значи изнасяне на производството от другата, за да няма емисия да. в Европа. Представям ви представителите на комисията. Бих предложил комисията да ни каже на какъв етап са стигнали нещата, след което ще направим обсъждане. Кой би желал да започне Деймиан Медоуз? Имате думата. Many thanks and good morning to everyone. The Commission's very happy to present Комисията с удоволствие ще представи първата законодателна мярка в приложение на пакета за климат и енергия. Тук има списък на индустрии, които се смятат, че има опасност да бъдат изложени на това явление, т.е. изнасянето на производството извън Европа. Европейския съвет и парламента бяха наложили срок е, комисията да приеме на 21 декември 2009 подобен текст. И, е, и като си има предвид този срок, е, имаме много кратък срок. Страните членки работиха и ще успеем с усилията и на парламента да спазим този срок, може би последния работен ден, 23 декември. Но поради графика, да се, необходимостта да се постигне решение преди Копенхаген и също необходимостта за прилагане на директивата, този списък ще бъде преразгледан и след е, Копенхаген. Така че ние се подготвяме за вариант е, от една страна да се сложи 20 намаление на емисиите от страна на Европейския съюз, ако се изпълнят международните оговорки. Ако това не стане, този списък ще се прилага до 2014, като междувременно могат да се добавят други отрасли по силата на комитология, но не могат да отпадат индустрии. А новия списък след това ще въжи от 2015 до 2019. Какво се съдържа в списъка? 164 отрасъла и подотрасъла които според е, подробните критерии на директивата се считат, че са засегнати от явлението Carbon Leakage. Сега, критериите са формулирани от парламента и съвета по споразумение миналата година – Съвсем в прозрачен процес бе разработен този, бяха разработени тези списъци, както и тези критерии, както и нашия списък. В тясното сътрудничество с службите на комисията и страните членки. Има и документ за въпроси и отговори, както и съобщения за пресата. Така че ако ви интересува, можем да ви обясним как стигнахме до тези изводи. Последно, по отношение на списъка, мога да кажа, че и то да наблегна, че това са най-новите знания, които комисията е анализирала. Страните членки е, коментираха, имаме споразумение, че допълнителни отрасли могат да бъдат добавени в този списък – но на базата на един много изчерпателен списък комисията определи тези 164 отрасла, които според нея се попадат в рамките на критериите. Благодаря за това въведение. Преди да ви дам думата, искам да поздравя сред нас северно-ирландска група еколози. Добре дошли в Комисията по околна среда на Европейския парламент. Записали са се за думата на първо място господин Петър Лиза. Петър Лиза, благодаря господин председател, благодаря, че приехте тази точка в нашия дневен ред. Тя се предхождаше от редица дискусии и критики от страна на предприятията и на НПО. Доколкото познавам тематиката и съм запозната с реакциите на засегнатите страни, смятаме, че комисията прави едно много разумно предложение. Смятаме, че комисията е спазила мандата, който и е даден от съвета и парламента и за това искам да апелирам към всички, включително към неправителствените организации – Нека да не злословим срещу решенията на Европейския съюз в климатичния а, пакет. Решихме за едни 20%, които ще станат 30%, ако в Копенхаген се стигне до споразумение новото японско правителство, слава Богу, защото беше необходимо, обяви, че се стреми към 25% намаляване, но не смята да ги надвиши, ако споразумението е успешно. А що се отнася до САЩ, всички знаем, че ще е много трудно да се прокара закон е, промяна на закона, защото сега действащият закон предвижда единствено намаляване с 10%. И даже е проблем дали този закон ще бъде окончателно прият преди Копенхаген. Така че признаваме тези 20 и евентуално 30% не са крайната цел, не са нещо идеално, но са единственото реално, за което можем да говорим в момента част от компромиса, за да се избегне изнасянето на въглеродни емисии, беше да не се отклоняваме от тази цел и това е важно да стане достояние на обществеността. Ако се отклоним от своята цел, ще се дискредитира и позицията, от която водим преговори. Защото тук става въпрос не за промяна на целта, а за метода. Естествено, че ще са ни необходими пари за да изпълним споразумението от Копенхаген. Но в търговията с емисия така ще трябва да има опции или да започнем веднага в електроснабдителния сектор и в производствената област. На второ място, над 50% от емисиите, причинени от Европа, не са покрити от системата за търговия с емисии, така че нека да участват и те тези сектори в финансирането на Копенхагенските споразумения. Така че общо взето смятам, че компромисът е изключително разумен, но имам няколко кратки въпроса към комисията. В един брифинг на неправителствени организации прочетох, че дори и при най-добър изход в Копенхаген, нещо в което в момента не може да се очаква, но не, да не губим надеждата, дори при, в най-добрия случай в Копенхаген ще е, трябва и трети държави да предвидят обявяване на търк на емисии, но въпреки това няма да е нужна промяна на, няма да е възможна промяна на целта. Та искам да чуя комисията. Ако в Копенхаген се договорим да се обявяват на търк емисии, нещо, което не смятам, че ще стане, защото най-малкото още не сме се договорили за крайните цели, и търговете още не са на дневен ред. Но ще има ли адаптация, ако се стигне до такава оговорка и обратно? И има сектори в промишлеността, които при поставена цел 20% намаление няма да бъдат заплашени на CO2, но ако се излезе извън тази цел, ако тя бъде по-строга, как ще бъде адаптирането на списъка. Значи без търгове 30% редукция. Ще има ли допълнителни сектори заплашени от изнасяне извън Европа? Това бяха двата ми основни въпроса. И трети въпрос. 77% от всички емисии се обхващат от а, е, така нареченото изнасяне на CO2. Но това не са 77% от предприятията изобщо, защото ако мислим примерно за циментовата промишленост, емисиите са много по-високи, отколкото на други предприятията. Въпросът ми е колко процента предприятия са това които са изключени от риска за изнасяне, а кои сектори също а, влизат в системата за обявяване на търгове на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря на Петър Лизе. Ще отговаряме на въпросите по три. Сега нека да кажем добре дошла на Еве Дойл, нашата предишна докладваща по системата за търговия с емисии и продължава да следи следи досието и след като битката в Ирландия в края на седмицата отмина, тя е свободна да обсъжда и други теми. Добре дошла! Следващият е Виторио Проти. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Аз съм против е, този документ, тъй като е, Оставам с впечатлението, че в Копенхаген стремежът ще бъде да се постигне е, глобално съгласие. Не смятам, че документът ще подпомогне един такъв процес. Би трябвало да видим какво може да се направи от гледна точка на това изместване. Това е като че ли отслабване на е, възможностите за глобално споразумение. И ако ние желаем да постигнем едно глобално споразумение, тогава би трябвало да надскочим рамките на въпроса за изместване на емисиите от въглероден двуокис. Като че ли трябва да подредим приоритетите си така? На първо място именно това глобално споразумение, и на второ място справедливост, тъй като развиващите се страни не получават достатъчно гаранции, че е, и всички аспекти на тяхното развитие ще бъдат е, предвидени по подобаващ начин. И както ви казах, да, предложението, което аз тук се опитвам в кратка форма да представя, вече е представено и на господин Баросо, съвсем точно, ясно, в писмена форма. Бих желал да кажа, че схемата за търговия с емисии е доста разпокъсана, раздробена. Ние се нуждаем от една единна система. Когато става дума за твърди горива, тогава би трябвало да не предвиждаме никакви изключения, а би трябвало да включим абсолютно всичко в схемата. И освен това, както вече почертах, става дума за справедливост, за тематична справедливост. Става дума за устойчивост и тази устойчивост трябва да намери отражение в е, документите ни. Емисиите на глава от население трябва да бъдат е, не 5 тона, а 1 тон годишно. И ако това е, вече има устойчив характер, тогава ние смятаме, че всеки човек от гледна точка на климатичните промени, на опазването на климата, трябва да има еднакви права. Да има равни права с тези на другите. Това е свързано естествено с чистотата на въздуха, на водата, на почвата и така нататък, с най-вече на въздуха. Един тон годишно би трябвало да бъде емисията на глава от население. И е, тъй като ние изхождаме от разбирането, че всеки човек има е, равни права и по отношение на достъпа до ресурси, тогава трябва да мислим и за Африка, защото в Африка, да кажем, е, не е един тон, а под 1 тон. 0,8 би трябвало да бъде границата за е, емисиите, които да се търгуват. Ето така бихме могли да допринесем за едно смекчаване на трудностите е, във връзка с е, е, приспособяването ни към тези цели за опазване на климата 20% или 30%. 15 милиарда би трябвало да бъде на сумата. И всичко това би трябвало да се гарантира в Копенхаген, макар че имам известни съмнения. Ако изхождаме от представения от комисията документ, е, трябва комисията да помисли и по въпроса за справедливостта, защото инак едва ли ще успеем да наложим вижданията си. Следващият оратор. Благодаря. Комисията ясно формулира целта, т.е че е, в случай, че производството, че другите страни не се включат към международното е, споразумение, е, ще има и вариант това производство да бъде изнесено в трети страни и там също трябва да се намаляват емисиите. Сега надяваме се, че вие ще сте в състояние да търсите налагането на също толкова високи стандарти и на други места, а не да се връщаме обратно към старите нива на квоти, т.е. до 100%-овите нива, които бяха обект на толкова критика. Сега казвате ни, че не винаги има достатъчно данни. Затова е, ми, въпросът ми е какво сте направили да осигурите данни от, примерно, изследвания от е, частни институции в е, съответните области. Говорихте също, че ще има анализи за някои индустриални отрасли през 2010 В резултат на тези анализи, какви предложения ще правите? Какъв процент за квоти предвиждате за това те да получават безплатни квоти? Освен това, имате ли ясно формулиран процес? който да ви позволи да наложите тези високи стандарти навсякъде. А да не връщате всички проблеми към етапа, когато а, имаше толкова а, проблеми с а, това ние да убедим и останалите, че те трябва да поемат също толкова високи ангажименти за намаляване на емисиите. Благодаря. Може би сега да дадем възможност на комисията да отговори на въпросите. Благодаря. Извинете ме, че малко по-късно пристигнах, но моят заместник вече ви представи темата. Благодаря и на депутатите за въпросите. Ще отговарям по ред. Първо, много е важно да не забравяме, че този списък се появява за пръв път. Директивата предвижда да се направи преглед по три различни начина. Най-важният, тук да се спомена, че след Копенхаген – Комисията е, от нея се изисква да оцени е, резултатите от международните преговори и съответно да прецени те ще имат ли отношение към нашите документи. До юни следващата година комисията трябва да свърши това и да представи доклад и да се реши дали трябва да има изменения. Ако в Копенхаген постигнем добри резултати, ние ще оценим дали все още съществува риск от изнасяне на производството във всички тези отрасли. И е, също можем да оценим също и данните, свързани с е, търговията с трети страни. Трябва да видим в е, тези данни дали дали е, да спазваме и този критерий, който имаме за 30% търговия с определени страни и така нататък. Сега, аз лично трябва да ви призная, тук споменахте документ на неправителствени организации, а ако ни го предоставите, ще го вземем предвид. Във всички случаи, ако резултата в Копенхаген е неблагоприятен, също ще отчетем като критерия за свободно предоставяне на квоти за определени отрасли на 100% също ще бъде преразгледан, за да решим дали е са необходими други мерки. Всичко това ще бъде направено след като знаем резултатите в Копенхаген. Говорихте, че 77% от емисиите са покрити. Сега питате ме какъв е процента на инсталациите, да ви призная, не мога да отговоря. Ще проверим. Според мен би следвало да е около половината или под 50%. Така най-обща преценка ви давам, но не мога да кажа, че имаме конкретни подробни данни. Секторите, които ще, за които ще има още търг на емисиите, са доста още. И пак да призная, големите емитенти е, няма да излязат от системата. Доста сектори има, които и под отрасли, които не са покрити от този списък. Те лично пледират, че трябва да влязат в него. Специално керамичното производство, тухли, те настояват, ще оцениме този отрасъл на базата на данните, които са ни предоставени в близките месеци. Това са също елементи от преразглеждането на списъка, т.е. могат да бъдат включвани отрасли и всяка година комисията ще оглежда данните, които им предостави отрасъла има определени отрасли, които ние ще разгледаме и ако решим, че данните отговарят на критериите, ще ги включим в списък. Но а, на ежегодна база няма възможност да бъдат от, изваждани от него отрасли. Тоест на 5 години може това да се прави. Преразглеждане се прави на една година и след Копенхаген, разбира се, тогава също ще могат да отпадат отрасли господин Проводи, за равнопосъвеността за постигане на добри резултати в Копенхаген. Разбира се, напълно отчитаме неговите съображения. И в Банкок ще се е, подхожда с оглед на тези съображения. Отбелязваме си и ще видим какво ще се случи на преговорите. Много е важно да не забравяме, че списъка, който изготвя Комисията на отраслите и подотраслите, е на базата на тези 20% цел за намаляване на емисиите, е, поето от Европейския съюз. А ако в Копенхаген се решат е, други стойности, вече ще зависи какви ангажименти са поели третите страни. Данните. Какво правим, за да получим по-добри данни, имаше въпрос. В момента ние започваме да е, разглеждаме секторите, които твърдят, че и те трябва да бъдат включени в списъка. Работим с отрасла, но и с страните членки, за да получим по-добри данни. Ще се опитваме във всички случаи да търсим източници на такива по-добри данни. Определено работим по този въпрос. Сигурно ще има и нови статистически данни, нови номенклатури. Това е дейност, която ни е еволюира непрекъснато. Още нещо искам да подчертая много важно, за да няма недоразумение. Когато кажем, че ще има отрасли, които ще получат изключение по схемата за търговия за емисии, трябва да кажа, че това не е правилно. Тоест всички инсталации са покрити от схемата, и факта, че те са в списъка за а, изнасянето на въглерод, това не означава, че те излизат от схемата за а, търговия с емисии. И дори да имат 100% изключения, те са 100% изключения дадени на базата на критерии, приети по отрасъл и по всеки конкрет, конкретен подотрасъл, базирани на най-добрите норми за средно 10% от е, инсталациите в съответния а, е, сектор. Като а, е, много малък а, част от производствата ще получат техните квоти напълно безплатно, всички останали ще ги купуват. Да, това бе нещо много важно, тъй като има недоразумение, очевидно, в това отношение. А сега давам думата на а, госпожа Йоанна Клапа. С много голям интерес и слушах коментара на комисията. В моето изказване сега ще поздравя комисията за предложението и би трябвало да се стремим към економика, която се е, развива непрекъснато, която е белязана от економически ръст, но и която е, е екологична, чиста. Така че това би трябвало да бъде и целта на всичко, което правим в рамките на търговията с емисии. Моята молба е някои от секторите да бъдат е, проверени отново във връзка с е, системата за търговия с емисии, включително и е, сектора керамиди, тухли, защото това е, промишленост, която е много важен доставчик за строителството и сега и в бъдеще. На базата на данните за този сектор, комисията би трябвало да направи своето предложение. Дали комисията просто смята, че данните, които се предоставят от сектора са недостоверни, но мисля, че комисията би трябвало да отдели повече време на този сектор и да извърши една много по-щателна проверка. Той е важен не само за Румъния, страната, от която съм аз, но и за всички останали страни. Благодаря. Първо, не бива да забравяме, чувам тук коментари, е, че списъка да се формулира преди Копенхаген не е удачно но все пак нека не забравяме, че ние имаме законодателство прието и комисията е задължена до края на 2009 да изготви този списък. Не коментирам графика, но в края на крещата графика е изготвен от съвета и парламента. И е, комисията просто има задължение по закон да направи този списък. Ние не можем да променяме тази дата, защото тя се съдържа в закона. Та, аз лично е, бях. Е, се срещнах и с лобисти и от страна на отрасъла, и от страна на неправителствените организации, но същото отговарям и на тях. Нищо не може да се направи, защото този срок се съдържа в закона. Може би обаче комисията може да поясни дали този списък е проблемен по отношение на процеса на преговорите в Копенхаген. Това би ни било интересно да знаем. Сега, немалко хора лобират да се разшири този списък, да се удължи е, срока му на действие до 2014. Аз лично не считам, че в момента трябва да се добавят е, сектори. Според, е, според мен е списъка изключително дълъг. Експерти и се произнасят, че трябва да бъде съкратен. Е, редно е. Но тук има всъщност включени е, отрасли, защото там се отчитат е, индиректни е, разходи и проблеми в това отношение. Та, според мен, комисията действа в рамките на това, което се изисква от нея. Коментирахте тук за въздействието върху трети страни, но в края на кращата, ако след Копенхаген се прави преразглеждане, не виждам как може да се отчете този елемент с третите страни. Мисля, че може би е по-добре малко да мине време, за да имаме данни. Аз лично считам, че комисията си е свършила работата така, както се очаква от нея по закон. Благодаря, господин председател. Това е вярно. Списъкът е дълъг, но той би трябвало да бъде дълъг. Ще напомня за това, че ние имаме все пак двойно по-висока енергийна ефективност в сравнение с пазарите, където няма такава система. Има и преговори с съвета, с комисията, така че да увеличим производството. Това, което все още съществува като проблем е непрозрачността на системата. Да, процедурата комитология е известна на всички нас, но все пак дори в рамките на една толкова максимално прозрачна процедура ние нямаме информация как точно процедира комисията, когато се стреми да подобри ситуацията в определени сектори като знаем, че системата ще бъде свързана и вече показва, така да се каже, огромното си въздействие и последиците върху економическото развитие на Европа. Как точно комисията възнамерява да подобри ситуацията в определени сектори, какви критерии смята да ползва, как смята да определи тези така наречени бенчмаркове или критерии и как ще се осигури пълната прозрачност, т.е. едно о, информиране и участие и на парламента в рамките на цялата тази процедура. Отбелязах си изказванията, свързани с е, отрасла за производство на тухли, мисля, че правилно се коментира тук, че това е нещо, което безпокои много страни членки. По процедурата на комитологията се добави нов, ново изменение с, с цел комисията да направи преоценка на отрасъл. Споменах, че и други сектори има, които ще разгледаме в близките няколко месеца. Срещаме се с представители на отрасла, за да можем да им дадем указания какви данни са нужни, за да можем в последствие с страните членки да коментираме. Благодаря, че ни напомнихте ясно за законодателството. Действително по закон до края на тази година комисията имаш, има задължение да изготви този списък. Ние още първоначално бяхме против е, този срок, е, но е, при процедурата на съвместно вземане на решение нашето мнение бе оборено. Разбира се, трети страни коментирахте. Списък още е проекто. Списък те първа официално ще се приеме от, от комисията и по всички инстанции. Затова ние не сме го предоставили, но факт е, че трябва да работиме по така един интегриран подход. Коментара, че действително има много подотрасли, така е, ако бяхме работили по, в по-компактиран вид, щеше, щяхме да намалим тези сектори, но пак нека да кажа, това, че предприятия, секторите са на списъка, не ги освобождава от задълженията за квотите. Много въпроси има по този въпрос. Ние ги решаваме в такущ проядък. Също се възползвам от възможността да е, реагирам на призива за повече прозрачност и ангажиране на заинтересованите страни. Мога да кажа, че от момента в който започнахме с системата за търговия на мисии, е, имаме политика на пределна прозрачност. Винаги сме канили на среща представители на заинтересованите страни. Минимум 3-4 заседания имаше преди основното предоставяне на проекта до документа. С всички сектори сме се смятали, също е, методологията ни е описана в е, оценката на въздействията, как са направени сметките. Всичко това може да се намери на нашия вебсайт е, на Генерална дирекция околна среда. Ако искате, разбира се, можем да ви ги изпратим но ние абсолютно изцяло ангажираме заинтересуваните страни, защото ако нямахме данни от тях, ние нямаше да можем да изготвим този списък. Критериите също абсолютно по същия начин работим. Срещаме се с заинтересуваните страни, уведомяваме ги за нашите планове, работим с консултанти, изготвихме един е, доклад, където е, се определиха десетте най-добри е, от, предприятия в отрасъла. От там нататъка се определят вече критериите. Отново през ноември ще имаме дискусии с е, заинтересованите страни и преди лятото ще изготвиме предложението на комисията. Така че от наша страна абсолютно сме ангажирани за това да бъдем в контакт с заинтересованите страни. Не мога да ви дам в момента пълни подробности как ще изготвим е, критериите. Трябва да видим проучванията, мненията на заинтересованите страни. За сега е твърдо рано. Имаме още цяла година да работим. Благодаря. И следващия кръг от въпроси започваме с Карл Хайнц Флоренц. Смятам, че дебатирайки по списъка, все пак не бива да забравяме кръга от компетентности на парламента, затова нека се съсредоточим върху документа, който е пред нас. Иначе има още много неща, които могат да се обсъждат във връзка с въглеродния двокис, но в момента можем да кажем само или да, или не по документа. Така че ви съветвам да не си хабим патроните, сега да се съсредоточим върху този документ, а да си пазим патроните за следващите документи, когато ще се определят критериите. А, сега, тук а, взехме решение за едни политически критерии, но комисията трябва да има възможност да а, се отклоня от тях. Съвършен списък няма да може да се получи. Мисля, че имаме много повече място за маневриране по, маневриране по, по отношение на обсъждането на критериите. Сроковете са си срокове. Разбира се, че може да се зададе въпроса как стигнахме до този резултат. Първо говорихме за 100%, после някой каза и 80% не е зле, сега слезахме на 75%. Може би комисията е изяснявала този въпрос вече тук в мое отсъствие. Смятам, че че така както изглеждат нещата и съгласно правния инструмент който имаме пред себе си, колкото и да ни е неприятно, ще трябва да се съгласим по това досие. Но пък последващите две досиета нека да изчерпим всичките си парламентарни правомощия, защото въпросът за критериите може да търпи много драматични тълкувания във всички посоки можем да се концентрираме върху дадена страна има такава опасност, колкото и да е хубава тя, така че предупреждавам. Председателят, позволете ми една лична бележка. Виждам докладващата на нашата комисия. Що се отнася до системата за търговия с емисия? аз много съм спорил с нея, но много се радвам, че е тук. Добре дошла. Виждате, че а, помирението все пак настъпва. Аз се чудех, че няма в списъка ми, но тя все пак направи всичко възможно да привлече вниманието ми. Ето, давам ви думата. Okay, thank you very much, um, for finally... Благодаря. Благодаря, че най-накрая забелязахте, че ви макам. Благодаря на представителите на комисията също за отговорите, които поясниха много неща. Благодаря и на изказванията на колегите. Съществуват правни въпроси, е, въпроси от економиката и международни съображения по темата, която дискутираме. Линда Макеван ни каза, тук и представителите на комисията коментираха, че графика се задава по закона. Така е, критериите са определени от закона но има и други елементи от закона, които не се отчитат в оценката от комисията. Това е член 10, алинея 11, критериите за трети страни. В закона се казва, че трябва да бъдат отчитани също и дейностите на други страни. степента, до която те предприемат мерки за защита на климата и доколко те са съизмерими с нашите. Например, аз имам информация, че стоманената индустрия в Бразилия там ефективността е толкова висока, колкото и в Европа подобни е, моменти не са отчетени в е, оценката на комисията. Така че е, не всички критерии, зададени от закона, са следвани при изготвянето на документ. И е, следва закономерния въпрос. Какво планира комисията да направи? Може ли този въпрос да бъде отчете, отчетен, когато когато отчитате индекса за търговията в отрасъла. Този, тоест, страните, които имат сравними а, стойности на изпълнение на задълженията си, а, сравними с тези, които имаме ние, как ще се съотнася търговията с тях. Също един коментар по същество. Защо смятам, че това проекто решение далеч не е най-оптималното. Всички а, експерти по економика а, при изслушването, което организира госпожа Дойл миналата година, се произнесоха, че няма 100% оптимални альтернативи, но най-добрите альтернативи все пак са да има не свободни квоти, а да има търг плюс известни изключения. Защото индустриите, които получават свободни и безплатни квоти, просто е, печелят пари и е, осъществяват е, дейност по внос и износ. Та, това абсолютно не ни спасява от изнасянето на производства навън. И мисля, че в момента подавам един сигнал на международно ниво, който е доста обезпокоителен. Колегите вероятно са е, чели какво се случва с процеса на приемане на законодателство за климата в Штатите. Там също има някакви елементи факта е, на отчитане на това, че ние даваме безплатни квоти за някои индустрии. Е, сега те, е, законодателите от Америка, ни сигнализират, че всъщност ние затрудняваме тяхната работа, защото сме направили този тип изключения. Те не могат да се борят за законодателство, щадящо климата, при положение, че в Европа има индустрии, които 100% получават безплатно квотите си. Чудесно. Uh, Госпожа Пиети Кайнен. Първо, Знаете, че, че сме доста наясно какво ще се случи в Копенхаген. А, но индустрията води своята дейност в това е отношение. Комисията трябва да отчете какво се случва в страните извън Европейския съюз също. За това аз лично не съм много щастлива от предложението, защото не виждам научни или економически обосновки, които да е, обосновават, които да обясняват защо толкова ниски са праговите нива. Може ли комисията да ни обясни, ако обича? какви данни, какви източници са ползвани, за да се стигне до извода, че а, не може да се направи анализ за отраслите в трети страни поради липсата на данни. Ние не считаме, че няма такива данни. Ако може да, да чуем какво точно сте правили, когато сте се опитвали да оценявате тези трети страни. А, освен това и какви са ви плановете да подобрите процеса на оценка. Комисията също може би може да търси данни от третите страни, за да се направи оценка на енергийната ефективност и емисиите. Може би това е, е момент, за който може да се следва. Аз лично за момента изключително не съм е, доволна от предложението. Считам, че праговите стоености са много ниски. Лигенберг. Форст Лигенберг. Um, uh, Благодаря. По ред Госпожа Флоренс е, за 100% търгове, когато после намалихме на 75% по предложението на комисията. Това намаление бе направено след консултации с нашата правна служба, защото е, дефиницията по разходи по член 10 се изисква да се огледат и допълнителните разходи по силата на настоящата директива. И тъй като списъка ще бъде прият 2011 и ще е валиден само до 2014, така че всъщност не 5 години срока се е, скъсява. А пък е, и в този момент е, прага за емисиите ще е 80%. След това ще започне да намалява. Ние използвахме праговите е, стойности и ги умножихме по критериите. Те са много строги, коментирах, т.е. Е, се отчитат само характеристиките на най-добре е, работещите инсталации, така че само те ще бъдат, е, ще имат право на изключения. Когато умножим този коефициент, се стига до цифрата 75. Много лесно е, бяхме посъветвани, че ако останем на тези 100%, много лесно ще може да ни поведат под е, да се успори съдебно това решение. Анализа за третите страни. Да, опитахме се да направим такъв анализ. Е, наехме и консултанти, но за съжаление е много трудно. Данните са съвсем работни, не могат да бъдат сравними. Освен това, е, да, наистина има много обнадеждаващи моменти в трети страни, но къде има законодателство, къде има е, задължителни мерки, Норвегия, Исландия, Лихтенштайн, е, спазват споразумението за търговия за схеми и Швейцария също, но освен това, ни, освен тези страни нямаме юридически задължаващи ангажименти с други страни. След Копенхаген, подобно и на вас, ние се надяваме, че ще е доста по-ясно страните какви ангажименти ще поемат и ще видим дали ще ги прилагат в националното си законодателство. Казах, че използвахме консултанти за проучванията то не са финализирани още тези проучвания. Ще имате информацията на нашия вебсайт. Ще продължим, разбира се, да работим по този аспект и след Копенхаген. Както споменахте тук, може би ще огледаме и данните за търгови. Именно точно така смятаме да процедираме, да видим какво правят трети страни и на тази база да оценяваме и данните си за търговия с тях. Госпожа Питекайнен спомена факта, че нивата при критериите са много ниски. Мога да кажа, че това, тези нива бяха обсъдени по е, процедура на съвместно вземане на решение, така че ние нищо повече не можем да направим по тях. Много благодаря. Сега следващия. Благодаря, господин председателю. Eh, Искам да благодаря на комисията за ясните отговори до тук. Е, Искам и се да получа още едно уточнение. Става въпрос за една тема, която засегнаха много от колегите. Смятам, че тук в нашата комисия има много привърженици на тухлите и керамидите, но, както каза комисията, в следващите месеци може би въпросът ще намери решение. Само, че за мен този отговор е прекалено общ. Ще има ли успешен край преди края на тази година, още преди да се изготви списъка, защото смятам, че за сектора ще бъде добре да има правна сигурност на същата дата, на която ще получат другите сектори. Или пък секторът Тухли и Керемиди ще получи такава сигурност едва до година. Моля, отговорете ми. Uh, uh, Основните проблеми всъщност това, е, че законодателството не е достатъчно добро. Много е странно да има 100% безплатни квоти в момента, в който изпълнявате критериите. Може би трябва да имате 100%, ако изпълн... преизпълнявате критериите. Това е логиката. А, ако ги изпълнявате на 100% да получавате веднага безплатни квоти, ми се струва много странно. Но разбира се, това е свързано с промена на регламента, което не е толкова просто. Е, значи, критериите са базирани на прогнози 2007-2008, ще се прилагат чак от 11 до 14. Значи, трябва да има и критерии за ефективност, защото това, което са е, най-високите 10% за ефективност 2007 и 2008 няма да бъде същото в 2011-2014. Е, Ако междувременно е, ефективността се повиши, общата стойност автоматично ще бъде по-ниска защо трябва да отчитате. Примерно, ако с 5% се повиши ефективността, трябва да сложите тази цифра не 10, а 14%, да речем. Иначе е, критериите ви, праговите стоености ще бъдат твърде слаби, твърде ниски. Thank you, Mr. Chairman. Um, well, I think благодаря, господин председател. Казахме каквото имаше да се каже по слабостта на закона. Не можем да променим това. Важно е обаче в това законодателство да могат да се включват ежегодно сектори. То сега позволяват тази възможност. Докато и заличаването от списъка на сектори може да става само еднократно и то в рамките на анализа по копенхагските критерии. Върху това трябва да се съсредоточим. Кога ще става този анализ, кога ще става заличаването и смятате ли, то е нещо, което ви препоръчвам, да адаптирате и калкулацията на косвените разходи, която в момента стъпва на средната стойност на емисиите, а не на реалните разходи. Това е едно. И второ, как планира комисията да получи по-качествени данни от трети страни, за да извърши този анализ, защото това изискване е залегнало в закона, което все още не е използвано, изпълнено, то ще се изпълнява при анализа. Добре е в списъка да попаднат правилните предприятия. Госпожа Линденберг. Първо, тухлите. Срещнахме се с представители на отрасъла. По данните, които ние имахме, отрасъл не е посрещаше критериите. Ако отрасъла или определена страна членка иска да, да предостави данни, че този отрасъл ще бъде застрашен от изнасяне на производството, те трябва да направят това пред нас. Не е наше задължение. Ние не, мож, не можем да се ангажираме с графици. Ние в момента, в който ни бъдат предоставени данните, ние ще ги обработим но нека да кажа съвсем ясно. Този сектор, ако посреща съответните условия, не може да бъде добавен в този списък. По процедурата а, с контрол трябва. А, не можем сега да започваме, защото ще изпуснем срока. В при следващия преглед ще може да е, се направи това следващата година всъщност. А ако комисията има предложения подкрепени от доказателство, тя ще ги направи. Критериите. Е, зададе се въпрос. Е, да, работиме в момента. Надявам се, че не очаквате да ви давам пълни подробности какво правим в момента, но а, нека да кажа, че закона ясно формулира а, отправните стартовите нива, така че ние работим с параметрите, зададени в закона. Средните 10 най-добри, най-добре представящи се инсталации в отрасла. Отчитат се също и технологични новости, възможности за заместване на производството и така нататък. За втория етап също има предвидени критерии примерно инсталации за производство на торове, е, сме приели е, определени критерии и всяка година има възможност да бъдат усъвременявани. Но дори да има чисто фиксирани критерии, които да въжат за целия период, нека да е ясно, че е, така или иначе има предел на стойност от 1,74% и тя винаги ще, тази стойност ще се прилага. В края на краищата квотите намаляват всяка година, така че винаги този процент ще се прилага за намаляване. А ако обаче данните показват, че а, ще бъдат а, надхвърлени на максималната стойност за безплатни квоти, съответно вече ще направ... бъдат направени изчисления, за да не се отпускат е, много щедри квоти. Въпроса за е, преразглеждането на списъка след Копенхаген. Комисията ще е, излезе с доклад юни следващата година. Ще видим каква е оценката, какви са резултатите дали ще се започне отново при разглеждане на списъка, дали е необходимо, е, защото знаете, че за сега всичко може да се случи в е, Копенхаген. Може да останем на намаление 20%, може би може да се постигне намаление 30%. Нищо не може да се каже от момента, когато имаме резултатите тогава ще видим и какви ангажименти са поели третите страни и дали тези ангажименти са е, обвързващи по закон. Ако е така, вече ще преценяваме как най-добре да процедираме. Имаме известен време, е, имаме и проучвания, които, както ви казах, ще, ще предоставим и е, търсиме и подобряване на данните, защото те не само, че е, не са сравняеми, но на моменти не са и налични дори за трети страни. Благодаря ви. Тъй като няма повече въпроси и желания за изказване, приключваме с дискусата. Естествено, че търговията с емисии на въглероден двуокис е централна тема за развитие на економиката, на опазването на околната среда. Ние продължаваме да следим развитието по тези въпроси. 8 октомври, 12 е, часа е крайният срок за внасяне на промени, който желая да го направи. В понеделник, 19 октомври, в Страсбург е, ще се видим. На следващото заседание ще е, се е, подготвим за гласуването по резолюцията за климата на Европейския парламент. Благодаря на всички и закривам заседанието.